have a list that has been sent by the political groups. Your name is not on the list, no. No, sorry. Because there's an attached number. Il y a eu un message des, non inscrits, mais c'est toujours un nombre. Ouais. C'est un, un message qui est clair de quelqu'un. Ok. Ok. Ah oui, oui, ça va, ça va. Please, can I ask the press to let us start? Искам да помоля пресата да ни даде възможност да започнем заседанието си. Можем ли да приемем, че дневният ред е прият? Благодаря ви. За нас е радост, че сред нас е Марио Драги, председател на Европейската Централна банка, с когото ще водим втори диалог по въпросите на единната валута за тази година. Е, председателя Драги ще представи гледната точка на ЕЦБ по тенденциите в областта на валутата и финансите и ще се е, съсредоточи върху програмата, върху решената програма за изкупуване на активи. Тя върви добре. Е, тя дава възможност за облегчаване на условията за кредитиране. Ние приветстваме потвърждението тази програма да продължи до края на септември 2016 година и при всички случаи, докато очакванията за инфлацията се върнат на нивата очаквани от ЕЦБ. Приветстваме възможността да разговаряме с господин Драги за последиците. Оценяваме също така бързите отговори на председателя Драги на исканията за разширяване, за исканията за пояснения от омбудсмана за управителния съвет. Мисля, че писмото на господин Драги уточнява, че предварителното изкупуване на активи е на място и то ще бъде отчетено. Приветстваме и прегледа на оперативните процедури, за да не се повтарят процедурните грешки, които доведоха до забавене на реща и очакваме по-нататъчни стъпки за подобряване на прозрачността на каналите за комуникация. И най-сетне, но не на последно място, председателя Драги ще ни даде своята оценка за преговорите между гръцкото правителство и европейските институции. Те са в решаващ етап. Следим с огромна загриженост резултати, отрицателните резултати от е, вчерашните преговори. Призовавам всички страни да подновят преговорите с е, конкретни е, предложения от двете страни и конструктивен подход от всички останали страни и да не се вслушват в лошите съвети на някои безотговорни коментатори. Аз мисля, че сегашният механизъм за стабилност и неговата структура и начинът на финансиране предвижда специална отговорност на държавите членки. Институциите на Европейския съюз и на първо място ЕЦБ правят всичко това, което е необходимо, за да се запази целостта на еврозоната. Сега дойде времето всички държави членки на първо място Гърция, разбира се, да покажат същото ниво на ангажираност и политическа воля каквото и да се случи през следващите дни, е ясно, че имаме нужда от храбри и бързи действия за укрепване на управлението, защото само по-силните общи институции могат да преодолеят динамиката на националните политики, които поставят на риск обща политика. Марио Драги, автор на е, доклада е, в съавторство с други си, ще изслушаме неговите мнения. Искам да ви напомня формата, встъпителни думи от председателя на ЕЦБ и 5 минути за въпроси и отговори. Благодаря, господин Драги, имате думата. Благодаря. Първо извинявайте за закъснението, господин председател, госпожи и господа членове на Комисията по економически и парични въпроси, дами и господа. Радвам се, че съм тук пред вашата комисия за редовното изслушване. Днес искам да споделя с вас оценката на ЕЦБ на сегашните економически и парични условия в еврозоната. След това ще се спра на програмата, избрана за темата, по която сме се събрали, страничните ефекти на разширената програма за изпълнение на активи. След това ще кажа няколко думи за Гърция. Последните економически показатели и данни от проучванията общо взето потвърждават нашата оценка, че економическото възстановяване върви с умерени темпове. В основата на растежа е потреблението. Сега виждаме насърчителни признаци, че частните инвестиции се увеличават и от тук нашите очаквания, че економическото възстановяване трябва, би трябвало да се разшири. Това би трябвало да бъде подкрепено от нашите парични мерки, които дават ефект върху реалната економика. Е, сравнително ниската цена на петрола и подобряването на външната ценова конкурентоспособност. Това намира отражение и в последните прогнози ние предвиждаме економическия растеж да се повиши от 1,5% през 2015 до 1,9% през 2016 и 2 2% през 2017 година. След няколко месеца при отрицателни или нулеви проценти инфлацията през май се увеличи и в момента е 0,3% на годишна основа тъй като се, това е под въздействието на цените на енергията. Очакваме инфлацията да остане ниска през идващите месеци и след това да започне да се повишава по-чувствително към края на годината. След това се очаква инфлацията да се върне към равнища около, но при всички случаи под 2%. Според прогнозите през юни инфлацията се очаква да се повиши през 0,3% през 2015 от 0,6%, 2016 1,8% 2017 година. През последното три месечия паричната и кредитна динамика се засилиха широките пари се увеличиха с 0,3% и отразяват разширяването на изкупуването на облигации от евросистемата. Увеличаването на кредитите за частния сектор е 0,8% и това е под нивата на паричните тенденции. Това е скромно, особено като си има предвид свиването на кредитите и особено предвид факта, че е, кредитите за частните предприятия си остават на ниско ниво. Ние сме уверени, че всички економически и парични условия са на лице за възстановяване на економиката на еврозоната. Е, инфлацията се очаква да се повиши към 2%. Тази оценка се основава на пълното спазване на всички мерки в областта на паричната политика. Ние трябва да продължим да спазваме онези мерки, които са необходими в това число. Разширената програма за изкупуване на активи, това е част от нашите намерения да закупуваме ценни книжа на частният и обществен сектор на стойно 16 милиарда месец до края на септември 2016 година и при всички случаи, докато видим устойчиво приспособяване и корекция в областта на инфлацията, която да бъде около, но при всички случаи под 2% в средносрочен план. През последните седмици финансовите пазари отбелязаха промяна в тенденциите в областта на цените и увеличаване на колебливостта. Няколко наблюдения в тази връзка. Най-напред период на високата колебливост е нещо, което се наблюдава в началото на програма за количествено облегчаване. Централната банка се намества в дългосрочните ценни книжа и пазарите оценяват перспективите за макроекономиката при несигурни, в условията на несигурност. Независимо от тези тенденции, финанс... условията на финансовите пазари подкрепят и са благоприятни за економическото възстановяване в еврозоната, имайки предвид приспособяването, което беше въведено преди програмата за разширение скупуване на активи, лихвените проценти, които са добър индикатор за условията за финансиране, е, бележаха тенденция надолу. След като беше обявена програмата за изкупуване на активи, съвкупният банков процент за нефинансовите компании в еврозоната спадна с 13% пункта и стигна 2,3% през април. За сравнение през юни 2014 година това беше 2,89%. Банковите лихви за жилищни кредити спаднаха с 25% пункта и стигнаха 2,5% през април. За сравнение, през юни те бяха 2,70%. Повечето мерки показ, бележат значителен спад за нефинансовите корпорации. Лихвените проценти се коригират и новите, новите кредитни условия са по-благоприятни за кредитополучателите и увеличава се броя на потребителите и инвеститорите. Този постепенен процес все още не се е изчерпал и продължава. Заедно с това в процеса на ценово коригиране структурата на лихвените проценти е подложено на натиск. очакващите проценти се увеличиха рязко. Имаме също така и развитията при ликвидността. Тук излишъка продължава да показва добри характеристики като имаме и още по-добри перспективи. Също така много внимателно следим да видим какви са сигналите, на които трябва да реагираме. Сега няколко думи за програмата за изкупуване на активи. Една такава мащабна програма има, разбира се, и някои странични последици, ако погледнем баланса и съответно последиците, както и резултата върху разпределението, то можем да кажем следното. Ние успяхме да задържим стойностите на нива, които не застрашават нашата способност да запазим ценовата стабилност. Не управляваме кредитния риск, като изкупуваме активи, е, които имат сравнително добро кредитно качество. Също така търсим известна диверсификация – Сигурни сме, че процедурите подлежат на наблюдение. Изкупуването на облигации чрез Европейската система на централните банки за нас не бива да води до риск за системата на еврото. Ние не се отказваме от целите и по мониторинговата си политика – Разработени са механизми, които следят структурно програмите. Те са особено важни за еврозоната, където фискалните политики на банката придружават 19 различни национални фискални политики. Смятаме, че за сега рецесията е овладяна. Ако гледаме пазара на имотите, не виждаме да има свръхнаценка. Същевременно, ако има кредитен дисбаланс, той не се проявява, защото имаме ниски нива на растеж. Например, цената на къщите и апартаментите се увеличила с 0,8% последното три месечие на 2014 година. Годишно ставката се увеличи с 0,1% април 2014 година, но ние много внимателно следим и при необходимо ще използваме макропруденциалните политики. Накрая, нека кажа, че при изкупуването на активи, както и при всяка друга мярка, има последици за разпределението. Краткосрочно съчетанието от ниски лихвени нива, заедно с изкупуването на активи и насоките, които имаме, води до увеличаване на цените на активите – и съответно увеличаването на стоиността на портфелите. Това е много важно за паричните политики. Винаги, когато Централната полити... банка задейства подобни инструменти. Промяната на лихвените нива винаги променя съотношението между спестяване и потребление. Паричната политика по настояще улеснява финансирането в економиката, растежа и в крайна сметка инфлацията – всичко това е важно, за да можем да се върнем към нормалните нива и условията за растеж, както и ценовата стабилност. Така ще намалим безработицата и основния източник на неравенството. Нашите парични политики ще допринесат за това, особено по отношение на младите и групите с ниски доходи, крайна сметка всички граждани в Европейския съюз имат нужда от стабилни цени, макроекономическа стабилност и заетост. Нека поговоря и за това, което се случва в Гърция сега. Ще се спра и на ролята на ЕСБ. Както при всяка държава членка, която е членка и на еврозоната, ЕЦБ изпълнява своя мандат по отношение на Гърция. Освен това, имаме и регламента, който беше прият съвета 2014 година, който прави ЕЦБ надзорни, като се използва пряк и косвен надзор. В пакета от двете предложения комисията беше помолена да работи заедно с ЕЦБ по условностите за програмата за корекции. Също така ЕЦБ трябваше да следи за изпълнението на програмата. Като говорим за парични политики, мога да ви уверя, че ЕЦБ ще продължава да взема напълно независими решения, които съответстват на правната рамка. Именно този подход се изисква от нас. Това е и подходът, който прилагаме и ще продължим да го правим. В този контекст мога да кажа, че евросистемата подкрепи гръцките банки. Бяха направени усилия за да продължи финансирането на економиката. Всъщност помощта за гръцките банки възлиза на 118 милиарда, повече от двойно увеличение в сравнение с 2014 година. Инструмента за ликвидност всъщност представлява около 66% от БВП на Гърция. Това е най-високото съотношение в цялата еврозона. Миналата седмица управителният съвет реши да не се възпротиви на увеличаване на помощта за ликвидност до 83 милиарда. Ликвидността ще продължи да се увеличава, стига гръцките банки да са платежоспособни и да има достатъчно гаранции. Но в ситуацията, в която гръцкото правителство няма достъп до пазара, ликвидността няма как да се използва, за да се е, заобиколят изискванията по паричното финансиране, така както то е определено в договора за функциониране на Европейския съюз. Ето защо в крайна сметка за гръцките TLB има таван. За да бъде преразгледан този таван, трябва да има успешен резултат от текущия в момента преглед. Както знаете, от това зависи разпределението на средства в държавите в еврозоната. Това ще определи и бъдещия достъп на пазара за гръцкото правителство. Трябва да е абсолютно ясно, че решението дали програмата да продължи да се изпълнява и Гърция да продължи да получава финансова подкрепа е решение на Еврогрупата и в крайна сметка на държавите членки на еврозоната. Това е политическо решение, което трябва да се вземе от избрани политици, а не от служители в Централната банка. Междувременно ние ще продължим да даваме своите съвети по програмата за корекции. Необходимо е да има убедително споразумение с Гърция и то сключено много скоро. Като казвам убедително и обхватно споразумение, то трябва да е споразумение, което включва растеж и социална справедливост, но трябва да е и фискално и изпълнимо, да отговаря на изискванията за конкурентоспособност, да има липса на финансова нестабилност. Мога да ви уверя, че ЕЦБ ще направи всичко по силите си за успешния резултат. Едно такова убедително споразумение е наистина в интерес на не само на Гърция, но и на еврозоната като цяло. Всички участници ще трябва да направят компромиси, но в крайна сметка гръцкото правителство е това, което трябва да предприеме съответните стъпки. Ситуацията в Гърция отново ни напомня, че економическия и паричен съюз не е изцяло изграден, ако нямаме инструментите, които гарантират, че всички държави членки в еврозоната са финансово устойчиви. За да се довърши изграждането на този съюз е необходима качествена промяна в самата финансова архитектура. Както знаете, колегите ми и аз в момента работим по доклад Пътна карта, точно с тази цел – Докладът скоро ще бъде готов. Надявам се, че водено от уважение към колегите няма да повтарям отново това, което неведнъж съм казвал. Институционалната рамка трябва да е много по-здрава. Както казах, необходима е качествена промяна. А сега съм готов за дискусията. Благодаря. Благодаря, господин председател на ЕЦБ, драги, за тези разумни, за това разумно и важно изказване. Предполагам всички сте изслушали много внимателно. Така че, господин Балц, като първи изказващ се имате думата. Благодаря, господин председател. Господин председател на ЕЦБ, благодаря за казаното и особено за това, което сте свършили през последните месеци. Но все пак казаното от вас поставя редица въпроси, които очакват своя отговор. Ще се спра днес на два от тях, за да ви дам възможност е, да отговорите по-подробно. От една страна, първо споменахте кредити по теполини на Ела, е, спешната помощ 118 е, е, милиона, казвате, без таван, както чухме от вас. Е, бихте ли могли да кажете нещо по-подробно на базата на каква прогноза и допускания сте отпуснали тези кредити за Гърция през последните седмици и месеци? Втория ми въпрос. Е, ЕИОП, Европейския надзорен орган по застраховането, е, смята, че прекалено ниските лихви в застрахователния сектор е, ще постави и застрахователите и всички инвеститори пред сериозни предизвикателства. Това, което ме интересува е следното. Дали вашата стратегия означава, че ще е, работите на база на краткосрочни мерки в тази посока за сметка на дългосрочните проекти и дългосрочните инвестиции и кредити? Благодаря. отговор. Благодаря. Първия въпрос за спешната помощ, така наречената ЕЛА. Тя се предоставя на банките, които са платежоспособни, които са в състояние да предоставят съответни инструменти. Оценката на надзорния орган е, че в момента повечето, повечето гръцки банки са платежоспособни и че е, реагират адекватно като разбира се положението е в непрекъснато развитие. Така че ние ще трябва да следим и това и правим през последните месеци и седмици. Следим много отблизо дали оценките, оценката е все още актуална и въобще следим доколко е добро здравето на банковата система. Няма предварително зададени тавани, това зависи от състоянието на банката и нейната платежоспособност. Второ, дали е, сме наясно с въпроса поставен от ЕИОПА? Първо, позволете да кажа, че ние имаме мандат мандат да провеждаме парична политика, която гарантира стабилност на цените и поддържа инфлация около 2%. Това е нашия мандат и нашата задача. И ако съществуват по-общи проблеми с е, застрахователите, инвеститорите, зависи от това какво ще констатираме при наблюдението и надзора. За сега не констатираме някакви рискове и опасности, но разбира се, не можем да променим нашата парична политика. Ние не можем да си позволим заради застрахователния сектор да предприемем неподходяща политика. Нещата, разбира се, са много по-сложни, защото застрахователния енергийния сектор е, е много разнолик. По-конкретно несъответствието между е, а, отговорността и активите по, в някои страни, за някои застрахователи, а, се стои, е организирано по един начин, отколкото в други страни. Това, разбира се, много зависи. Говоря за ниските лихви. Това зависи много от е, конкретните бизнес модели, търговски модели, които те прилагат. Мисля е пределно ясно, че застрахователни договори с, с е, фиксирани е, лихви са по-уязвими в дългосрочен план от, вярно е също така, че Йопа не винаги гледа на нещата в близък план. Те работят с времеви хоризонт между 6 и 10 години. А, тоест, това е повод да се замислим, но няма непосредствен повод за тревога. И освен това, застрахователните фирми от доста време реагират на състоянието на нещата, търсейки инвестиции в активи, които са различни от досега използваните. Процесът тече е бавно и ще насочи инвестициите в посоки, може би посока не непременно по-рискова, но по-различна. И ние смятаме, че това като цяло е положително развитие опитвайки се да, увеличи, да се увеличи доходността от, е, при инвестиции и застраховки. Но дали този процес на диверсификация към различни инвестиции трябва да, да се, се подкрепя или от настоящите уредба или, или тя му по-скоро му пречи и това е повод да се вгледаме и да помислим по този въпрос. Председателят, благодаря ви. Ние също следим много внимателно. Сега госпожа Ферейра. Благодаря. господин председателю. Вие споменахте и споменавате нещо, е, което искам да поставя. Е, проблема Гърция е намерил своето политическо решение, но ЕЦБ често се споменава като решаващия, ключовия компонент в цялата схема. 7 милиарда и 200 милиона евро могат да бъдат предоставени в рамките на договореностите. Вие не го казахте. Сега не го споменахте. Освен това се каза, че ако за Гърция се предостави такова решение, това няма да доведе напускане на еврозоната. Чисто е, технически погледното, смятате ли, че има пълна сигурност защита от зараза, така да се каже? Защото според нас такава солидна защита не съществува. Ако има дефолт за Гърция, тогава еврозоната ще остане, ще бъде е, разделена, ако преценявам правилно нещата, е, ще става дума за е, е, една определена сума, за около 2 милиарда евро и това означава всъщност, че говорим за 0,02% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Известно е, че има пробойни в архитектурата на еврозоната. За това искам да попитам какво мислите по въпроса, че еврото трябва да се запази, включително и с, чрез управление на е, кризата в Гърция отговор. Е, няколко пъти днес ми се наложи да повтарям нещо, което ще кажа и сега. ЕЦБ не е политическа организация или институция. Това означава, ние се е, съобразяваме с съществуващи правила. Не, ние сътворяваме тези правила в е, съответствие с е, ситуацията. Това е много важно. Нашата роля е много различна от ролята на страните в еврогрупата. Е, аз говоря за ЕЦБ. Е, е, това имам предвид. Е, вие говорите за е, възможно разпространение. Не искам да се отдавам на спекулации какви ще са евентуалните резултати. Една от причините да не го правя е, че ние, ще, е, ние влизаме в непознати води. И е глупаво да твърдим, че разполагаме с всички средства, за да се справим възможно най-добре с ситуацията ситуацията, както сме правили, впрочем, и в други случаи. Може би не по-малко драматични. Но какви е, ще бъдат средносрочните и дългосрочните последствия за Европейския съюз като цяло. Днес не можем да предвидим, да кажем или, както вече казах, да си представяме или да спекулираме за това. Ясно е едно, че това, което става в момента, показва, че Европейския дом не е доизграден и средносрочните последствия за всяка, от всякакви непредвидени събития могат да бъдат значими. И в този случай ние ще трябва да е, продължим да работим по нашата интеграция и трябва да, да видим а, е, какво, в, за кои области ще се отнася. Това аз го споменах в стъпителното си изказване. Председателят, благодаря. Е, да, имаме правилата и съответно има правила и държавите е, членки носят своята отговорност. Е, изказване на Исис Мария. Ще Благодаря. Добре дошъл в нашата комисия. Безработицата в Гърция сега е 26%. Младежката безработица е достигнала 51,7% тревожно равнище. Това са последните данни от Гръцкия статистически институт. 40% от населението живее под чертата на бедността, 45% от пенсионерите получават по-малко от 650 евро на месец. Нека да ви прочета член 7 от регламента 366 от 1993 е, година. Там се казва, че финансирането от ЕЦБ, Националната централната банка, задълженията към международните финансови институции не бива да се възприема като кредитен инструмент в смисъла на член 105 от договора. Гръцкото правителство е изправен пред сериозен проблем с ликвидността при плащането на кредитите от МВФ, от отпуснати през май 2010 година, каква е позицията на ЕЦБ ако Гърция се позове на член 70 и поиска Европейска Централна банка да финансира гръцкото правителство за частично или а, пълно погасяване на кредитите към МВФ. Ясно е, че непостигането на това споразумение затрудни постигането на съгласие между Гърция и кредиторите. Това повлияе върху други страни, Австрия и Италия. И в е, съгласие с е, господин Трише като ръководител на Италианската централна банка, позволихте финансирането на е, Гръцката централна банка, за да изплати задълженията си към МВФ имайки предвид необходимостта от спазване на договорите. Приключвам се 10 секунди. Каква ще бъде позицията на ЕЦБ, ако Централната банка на Гърция или друга централна банка даде кредит на Гърция, за да може отчасти или напълно да изплати дълга си към МВФ. Благодаря. Напълно съм съгласен с вас, че економическата ситуация в Гърция е драматична. Особено заетостта, пазара на труда и младежката безработица. Както знаете, в отговор на вашия въпрос, ние трябва да спазваме член 123 от договора, който предвижда да не можем да предприемаме парично финансиране. Нека да направя едно общо изказване. Още един общ коментар. Економическата ситуация в Гърция и отговорността на държавите членки или на институциите не са осигурили финансиране. Преди тази дискусия аз поисках пълен отчет за финансовите потоци между 2010 и 2015 година. И там виждаме, че двустранните и многостранни кредити плюс нетните трансфери от Европейския съюз, Европейския бюджет плюс а, трансфер на печалби стига до 223 милиарда евро – едно, което е 125% от БВП. Тук трябва да добавим подкрепата на е, еврозоната към гръцкия банковия сектор. В момента тя възлиза на 118 милиарда евро или се равнява на 66% от БВП. Трябва да добавим тук и средствата от е, МВФ. Трябва да добавим и намаляването на дълга при е, преструктурирането на дълга. Дъл... Обема на е, дълга беше 200. Имаше и намаление на номинала. Не искам да наценявам значението на тези цифри, които между впрочем не са е, дребни, просто искам да покажа колко е драматична гръст политическата ситуация, но това не означава, че ние можем да кажем, че виновни са само другите. Благодаря. Но не отговорихте на конкретния въпрос. Не отговорихте за един подход, който по... използвахте спрямо Италия. Аз цитирах рекламента, вие не отговорихте на този въпрос председателят господин Мария. Знаем, че това е предмет на член 123. Това е нещо, което е било приложено в Италия, когато господин Драги е бил управител на Европейска Централна банка. Мисля, че трябва да прочетете по-добре регламент. Аз съм готов да водя разговор, но ако казвате, че съм бил там, ето защо зададах конкретен въпрос. Този регламент е предмет на член 123. До това е изключение. Вие трябва да прочетете закона. Добър ден, господин Драги. Благодаря за това, че сте тук и за усилията, които положихте. Следим внимателно дейността ви и ви подкрепяме в усилията за конструктивност и спазване на правилата. Спазване на правилата за справедливост и убедителност. Притеснявам се, ви казахте, както казахте в Хелзинки, в Франкфурт, че еврозоната е все още недовършена структура и имаме нужда от качествен скок. Разбират ли правителствата какво означава качествения скок? И разбират ли какво означава да се направи всичко възможно да се запази растежа? Ако има, не, ако има изпадане в несъстоятелно всички усилия за инвестиции и растеж ще отидат на хаос. Все още съм уверен, че имаме нужда от качествен скок. Обеден съм също така, че начинът по който трябва да се извърши този качествен скок са много ясни. Мисля, че има, раз... има яснота по този качествен скок. Мисля, че ние трябва да спазваме различните роли. Нашата роля тук е да кажем какво е необходимо, за да се доизгради конструкцията и да стане тя по-устойчива, да се премахне нейната уязвимост. Гърция е само един симптом. През последните няколко години имаше и други симптоми за несигурността на структурата. Задачите на държавите, членки и правителствата в известен смисъл това не е лесно, е да направляват тези промени, да обясняват на избирателите и да обяснят потенциалната полза в дългосрочен план от доизграждане на конструкцията. Бих казал, че някои от жертвите, бедността, безработицата, причинена от голямата криза през 2009 година, са свързани и с, с недовършеността на конструкцията. Напълно съм съгласна с вас, господин председател. А, благодаря ви за това, че ми казахте добър ден. Мигел Урбан за Обединената европейска левица. Вие знаете много добре, разбира се, първо искам да ви кажа и аз добър ден. Е, знаете, че БВП на Гърция спадна с 25% заради изпълнението на условията. И това е незапомнено от Втората световна война до сега. И ясно е, че така се ограничава свободата на хората. Те стават все по-уязвими. Дългът на Гърция също времено е плод и на някои нередности в управлението на дълга от страна на предишната тройка от септември 2012 година ЕЦБ може да изкупува публични облигации от целия Европейски съюз без никакви ограничения. Но тази програма не включва гръцки облигации. По-скоро вие развивате Европейския механизъм за стабилност, една институция, която не е демократична и включва правителствата на Франция и Германия. Нека ви напомня член 130 от ДФС, инструкциите на ЕЦБ. Не смятате ли, че в този случай става дума за действията на институция, която не е демократично избрана и Гърция няма достъп до гъвкавата програма за облегчаване? Не могат гръцките обликации да се продават и на вторичните пазари. Това всъщност е политическа дискриминация. Струва ми се, че нарушава неутралността на ЕЦБ, което е основно изискване. Всъщност, вие по този начин шантажирате Гърция в преговорите с европейските институции. Вие посягате на суверенността на гръцкия народ. Самоубийствата в Гърция нараснаха с 20%. Има много повече безработни. Всеки втори живее под брага на бедността сред младите. Социалните, здравните услуги са орязани. Господин Драги, нима това не е пейзажа на една економическа война. Това са економически престъпления, извършени спрямо Гърция. Какъв е въпросът ви тогава? Искате, може би, да повторя всичко? Greek... Ако трябва да отговоря защо не изкупуваме гръцки облигации при количественото облегчаване, то тук има три причини – като тези причини ги имаше и преди гръцката криза, защото те проистичат от вече приети правила. Ние не създаваме правилата. ЕЦБ, за ваше съжаление, не е политически орган. Ние не отговаряме на исканията на европейските правителства. Ние сме институция, която работи съгласно правилата и ги изпълнява последователно. Но ако въпросът ви беше защо не купувате гръцки облигации при количественото облегчаване, ще кажа следното. Ние не купуваме облигации от държавите, които се наблюдават от МВФ. Това е правило, прилагано спрямо всички наблюдавани държави. И до преди няколко дни се прилагаше и спрямо Кипър. На второ място ние не купуваме облигации под определен рейтинг, така че тези облигации да могат да се използват като гаранция. Винаги сме се придържали към това правило. Освен ако няма някакво допълнително обстоятелство – И накрая последното правило, което използвахме и при ОМТ, ние не купуваме повече от 3% от облигациите на държава членка, от която вече сме изкупили облигации. С други думи, ние разполагаме с такива. Но, така или иначе, когато си под наблюдението на АМФ, единственото, което можеш да направиш е да се придържаш към типа поведение, който ще доведе до положителен резултат от прегледа. Не аз ще обсъждам докъде са стигнали преговорите, но е, за да могат те да стигнат до успех е необходимо трудностите да бъдат преодолени. Благодаря. Но се надявам, признавате, че това е шантаж. За зелените, смоли смоки, благодаря ви, господин председател. Е, сигурно ще се зарадвате, че няма да ви питам за Гърция, а за някои от ефектите на изкупуването на активи. Вече три години количествено облегчаване в Обединеното кралство. Според английската банка така се увеличава дялът на облигациите и акциите. 40% от печалбите се разпределиха между най-богатите. Следователно, количественото облегчаване доведе до по-голямо неравенство. Забогатяха вече богатите и обедняха още повече бедните. Всъщност ние подготвихме и друго заседание преди днешното. Разговаряхме за количественото облегчаване на ЕЦБ, което върви вече 3 месеца. Това, което ми прави впечатление, е, че сега тенденцията е за забогатяване на по-възрастните за сметка на по-младите. Дисбаланс между поколенията. Вие казахте, че програмата за е, закупуване на активи помага на реалната економика в крайна сметка, но аз не виждам доказателство за това. МСП те страдат от липса на инвестиции, откакто започна финансовата криза. В сряда ще стартирам представенето на доклад за зеленото количествено облегчаване, което обвързва кредитирането с зелените облигации на Европейската инвестиционна банка, които да се използват генерираните средства ще се използват за енергоспестяващи мерки. Какво мислите вие за тази идея? Thank you. Um, I, I will give the answer... Благодаря ви. Отговорът ми ще бъде в две части. Първо, може би трябва да промените отношението си към ефекта от количественото облегчаване върху неравенството. Трябва да ви кажа напълно откровено. Има положителен резултат върху економиката. Виждаме, че банките и други участници на пазара продават облигации, отпускат повече кредити и дългосрочните инвеститори започват да поемат и по-рисковите проекти, които са свързани в по-голяма степен с реалната економика, отколкото държавните облигации. За нас това е важен ребалансиращ ефект, който преминава и през обменния курс. Европейската економика се възстановява. Това виждаме ние и то с енергия, която до сега и липсваше. Дори възстановяването да е скромно. Колкото и да е скромно, то се разпространява, до някъде се дължи на потреблението, до някъде на инвестиции и в последно време на износа. Това възстановяване не се дължи само на паричните политики, има и други фактори, като цените на петрола. Но самият аз никак не съм убеден, че паричната ни политика няма никаква връзка с реалната економика. Всъщност, за разлика от 2012 година, може да се каже, че сега банковата система в Европа, особено в еврозоната, е много по-здрава, тя е в по-добро състояние, тъй като при оценката на банките се провериха техните баланси и сега банките са в далеч по-добра позиция да помагат на реалната економика. Лихвите по заемите спадат – освен това бяха направени две проучвания наскоро. Едната е по отпускането на банкови заеми. Тя е извършена, проучването е извършено от ЕЦБ. Ние се обърнахме към различни банки и ги попитахме. Смятате ли, че отпускате повече или по-малко заеми, отколкото преди? Каква е причината? Обобщението беше, че условията за кредитиране са се подобрили. И при отпускането на заем не е водещ единствено рисковия фактор. Има и още едно проучване, мисля, че Европейската комисия се включи заедно с ЕЦБ при неговото разработване. Доста голям брой МСП бяха запитани как смятате, че се развива кредитирането. Техните отговори са доста насърчителни. Не казвам, че това се дължи само на количественото облегчаване. Ние взехме и, и някои други решения по паричната политика, но принципно това се случва. Е, господин председател, може ли все пак да ми се отговори на конкретния въпрос? ЕЦБ не може пряко да изкупува облигации от Европейската инвестиционна банка по причините, които вече изтъкнах и за Гърция. Това би означавало наблюдение и финансиране едновременно. Но ние можем да купуваме облигации на вторичния пазар, така че ако вашите зелени облигации отговарят на нашите стандарти по лихвените проценти, ние със сигурност можем да ги закупим. Марко Вали. Е, Благодаря. Европа и еврозоната са на кръстопът. Интеграция или връщане към национализма изглежда парадоксално, че страна като Гърция е изправена пред риск от, за това, че не може да плати а, част от вноските си при положение, че ЕЦБ се нанесе в изключително скъпа сграда. Очевидно съществува солидарно само за банки, които са спекулирали. Съществуват многонационални банки, които определят политически решения в момента, използват незаконни системи, като люксембургския модел, създаден от Юнкер за изпиране на огромни суми, докато Гърция трябва да използва храни и лекарства с изтекал срок на годност. Господин Драги, вие сте икона на новото поколение служители, които е, насърчават спекулациите. Мисля, че в центъра на вниманието трябва да поставяме не човешката лакомия. Трябва да бъдат налагани условия на банките, за да не се насърчават лакомията в банките. Бедните са, изпра... са оставени на произвола на съдбата. мисля, че границата между бедните и богатите се увеличава. В тази ситуация Гърция е възможността да обърнете внимание на гражданите. Ето идва и мой въпрос. Защо трябва да се поставя акцент върху защо не взимате храбри решения с а, всички лидери, с които разговаряхте, за да видите договорите. Не можете ли да предложите едно фискално пространство, за да се преборите а, с а, бедността? Мисля, че трябва да се предприемат а, мерки преди да стане твърде късно. Мисля, че трябва да разговаряте с. А, тези ръководители, които не са готови на съгласие и споразумение. Отговорът че Отговорът е, че щем, не щем, съществува съответен пазар и това е единствения начин е, ние да осъществяваме своите економически политики. Някои те могат да, някои могат да се подобрят от една страна. От друга страна, ако се запитаме, е, какъв е основният източник на неравенството? безработицата, така че тези политики трябва да помагат и те помагат това отношение. И в крайна сметка паричната политика е по-добра към настоящия момент, отколкото ограничителната, рестриктивната политика е, вие бихте ли успорили, че трябва да направим това в момента? Не ми се струва удачно, така че ние смятаме и виждаме подобрения в реалната економика. Така че това е най-добрия начин да допринесем за неравенството. От, от, от друга страна, аз ние имаме съответни доклади на председателството, което като начало е, е опит да се създаде, да, да се отразят нещата. Има различни мнения на институции, на председателя на Еврогрупата и така нататък. Докладът на, председ... на ръководството до сега бе наистина успешен, защото се приемаше от лидерите в Европейския съвет и това намери свое отражение в банковия сектор. Това се опитаме да направим и сега. Осъзнаваме проблемите, за които говорите. Познаем, е, познаваме проблемите. Не е, че ги откриваме. Днес опитваме се да намерим е, решение. Благодаря, господин Бернар Монов. Господин председателю, добър ден по гръцкия въпрос. Това е една наистина психодрама с потенциалния Грексит и с опитите на Ципрас. Едно все пак Гърция има правото да, работи по съответния начин със своя публичен обществен дълг, постигайки втора цел така че спешното финансиране, което вие е, предлагате, ще реши ли въпроса на Гърция? След това съответния въпрос за стабилизация. В Франция сме обезпокоени от това, което става, като разбира се, тук се търсят начини за намаляване на дълга. Настоящия ви план дава вече съответни начини, от една страна е, за финансовите пазари, но не прави нищо за реалната економика, за производството и за безработицата. Е, за да се внесат корекции, Централната банка ще бъдете ли склонни е, чисто технически, не политически, да се внесе съответна корекция в договора, за да се помогне. И освен това говорихме за деонтологията на Европейската Централна банка. Ще припомна какво каза господин Бения Коре, Коре през май миналата година. Става дума за частни инвеститори и той да обяви резултати от това, че е, резултат, в резултат на предприяти мерки с снижение лихвите, с съответни е, е, отражения. Много спешно това се отрази, много бързо това се отрази на състоянието на, част, на частните инвестиции. Така че би трябвало да се мисли по този въпрос. Може ли да се очаква изясняване, включително в съда на този въпрос? Го вие смятате ли, че това е повод да се наложат вътрешни санкции? Бихте ли заложили името си с такова мнение. Е, отговор. Бърз отговор на е, първия въпрос и дълъг отговор на втория. По първия ви въпрос, е, разбира се, ние имаме мнение относно договора, но не е наша работа да променяме договорите. Това е задачата на избраните, на изборните законодатели, не на, институции, не на институциите. И разбира се, задача на правителствените ръководители изделия. Във връзка с втория ви въпрос за правения скандал, нека да се изясним по отношение на конкретните събития. Господин Кюре каза, че ние сме наясно, че съществуват определени мерки за вакансионния период през юли и август. Европейската система се съобразява с това, като осъществява съответни дейности през май и юни въз основа на данните за първия, първата половина на май, май които са публикувани официално на сайта на ЕЦБ публикувани на сайта на 11 и 12 е, май на нашия сайт, т.е. преди моята реч в Лондон, е, този това, което започна през май и продължи през юни, беше ясно, видимо и се можеше да се прогнозира. Още през месец май има леко увеличение на обема. А, така че модела за фронтлоудинг с цел да се избегнат пазарни напрежения през юни не променя политиката на ЕЦБ и не следва да се тълкува като заявление за промяна на нашата политика. И както съм заявил в писмото на господин Орели, речта трябваше да се публикува на сайта на ЕЦБ в вечерта, в деня, когато беше изнесена и особено някакви вътрешни затруднения обясняват защо неш... това закъснение се... как се е стигнало до това закъснение изпълнение. Ние, разбира се, взехме мерки това да не се повтаря. Ще бъдат направени допълнителни проверки с цел да се гарантира своевременното публикуване в всички случаи. Благодаря. Председателят, благодаря. Естер Деланге. Благодаря. Благодаря, господин председателю, че споделихте с нас от очакваните за редица важни цифри и казаното по-специално за инфлацията. Говорите за бавно увеличение. Аз разгледах развитието на германските обликации, които, чиято стойност намалява. Вие използвате волатилитета на пазара като обяснение но всъщност може би за в бъдеще трябва да очакваме по-висока е, инфлация, така че не говорим само за волатилност. И още нещо, вие ясно заявихте, че ще продължите до септември 2016 година по този път какво ще стане, ако инфлацията се увеличи? Все пак, какво ще правите през септември 2016 година, ако инфлацията достигне 2%? Ще се постараете ли да я спрете? И това е всъщност основната причина за увеличаването на паричната маса, да не се стигне тези 2%. Но ще има ли, има ли други цели или как да да кажа, странични ефекти от увеличаването на паричната маса, за да се прилага тя. А, ще продължите ли с програмата, дори ако не се постигне желания резултат за инфлацията? Отговорно. Е, можем да си представим различни е, причини за е, извършеното неодавна променена цена на държавните обликации. Една от многото, подчертавам многото причини, бе очакването за по-висока инфлация. Ако стане така, ние ще отбележим голям успех. Основните пазари предвиждат, че ние ще постигнем тази цел. И освен това, това, ако с програмата до 2016 година бъде преоценена от пазарите като прекалена, това ще означава, че ще надминем собствения си е, предвидения от самите нас успех. Но, така или иначе, към настоящия момент е, ние отчитаме постигането на нашите цели за 2016-2017 година 1,8%, като изцяло зависими от цялостното прилагане на програмата, така както е замислена. С други думи, ние предвиждаме тази висока инфлация за следващите две години, защото е, изхождаме от е, идеята, че програмата ще е напълно приложена. Е, е, единственото поради... Питате дали говорим единствено за стабилност на цените. Отговорът ми е да. Да, защото мандатът, ангажимента задачата ни е да поддържаме стабилност на цените. Но по, по, понякога, на пръв, може би се струва, изглежда, че това е повече важна цел, но преследвайки стабилност на цените, ние знаем, че поричната политика се отразява до положително на безработицата и помага за, за економическото възстановяване и растеж. В този смисъл преследването на целта на стабилност на цените се свързва с цели, които са много по-тясно свързани с реалната економика. Председателят, благодаря господин фон Вайдзекер. Е, винаги е приятно да ви слушам, господин е, Драги, дори когато говорим за бъдещето на еврозоната, но аз искам да попитам за организацията. Вие говорите, че сте организация на базата на правила. Ако Гърция престане да обслужва международните кредитори, е, какво ще се случи с таван помощта за гръцките банки и каква ще, какво ще бъде правното основание Европейската Централна банка да прекрати тази помощ казвам, защото те имат много сериозни експозиции, които няма да бъдат засегнати, ако те не обслужват дългосрочния си международни, си международни задължения. Освен това, какво ще стане с упрощаването на част от дългите и дали няма да възникне разлика между средносрочните, е, между дълго, краткосрочните и дългосрочните инструменти. И освен това, какви са възможностите да гръцката страна да вземе допълнително пари, за да реши въпроса с облигациите? Thank you. Uh, let me give you a general answer Един по-общ отговор. Аз не искам да спекулирам за евентуални пропущания. Знаем от думата на гръцките лидери, че тези плащания ще бъдат направени изцяло пълен размер и на време, така че няма смисъл да спекулирам какво ще бихме направили, ако не бъдат, ако не постъпят плащанията на този етап. Второ, за спешната помощ за ликвидност и как се взимат решенията. Решенията за тази спешна помощ е национално решение на Централната банка, не е решение на управителни съвет на ЕЦБ. Националната Централна банка представи искане за увеличаване на спешната помощ за ликвидност на банките, гръцката банка в този случай, и управителният съвет може само да възрази при, с мнозинство от две трети. Това е така, защото когато беше разработена спешната помощ за ликвидност в началния етап на Валутния съюз, се смяташе, че трябва да се запазя част от правомощията за взимане на решения по осмотрение от националните централни банки. Тогава нямаше надзорен орган и идеята беше, че може да настъпят затруднения в някои банки и тези реш... проблеми могат най-добре да се решат с съответни решения за предоставяне на помощ за ликвидност. Нека обаче да си припомним, че това не е решение на управителния съвет на ЕЦБ. И за да се възрази на такова решение е необходимо мнозинство от две трети. Взимането на кредит от страна на Гърция за Европейския механизъм за стабилност не съм сигурен, че сегашният договор за механизма за стабилност предоставя такава възможност. Предпазлив съм обаче, тъй като не съм 100% сигурен. Заедно с това няма ли някаква друга възможност да се реши проблема с възстановяване и, и с погасяването на СНП. Има други канали, които могат да се използват. Винаги е било много важно, но сега особено важно да се обърне внимание на най-важните въпроси, които са необходимо да се постигне споразумение, вместо да се е, обръща внимание на техническите факти. Е, задължителните елементи попадват в две категории. Първо да се постигне споразумение на ниво експерти за политическите мерки, които ще се предприемат в Гърция, за да може това споразумение да бъде основа за решение от страна на държавите, членуващи в Еврогрупата. Ако Еврогрупата вземе положително решение възоснова на споразумението на експертно ниво, могат да се правят плащания през следващите 12 месеца. Голяма част от тези средства са средства на МВФ. 16 от общо 21 милиарда, ако не греша. МВФ обаче казват, че могат да изплатят тези средства само ако разполагат с достатъчни гаранции за финансирането на последващите програми. Защото смятат и мисля, че институциите споделят това становище, че е необходимо допълнително финансиране. И това е втората група изисквания. Държавите членки трябва да решат този въпрос. Трябва да дадат отговор, така че МВФ да може да отпусне средства. Не е лесно това, както можем да си представим, но то е задължително. Така че тези две групи изисквания трябва да са на лице. Благодаря. Благодаря ясни отговорности от страна на Гърция и на държавите членки, разбира се, Маркос Фербер. Благодаря, господин е, председателстващ, е, господин председателю. Е, добре дошли два кротки въпроси във връзка с размразяването. Неодавна в реч пред МВФ сам казахте, че тази политика може да бъде само част от комбинация на взаимно допълващи се и съгласувани финансови мерки, което предполага данъчни а, стимули и структурни реформи, а, като а, това е правено на други места по света. Нееднократно подчертахте, че вие сте Европейска централна банка, не политическа, е, е, политическа институция. Е, как точно смятате е, да трябва да се действа, за да се намали натискът за реформи. Второ, във връзка с капиталовото подпомагане на гръцките банки с ликвидни средства. Председателката на механизма за преструктуриране на банките спомена днес, че механизма за обявяване в несъстоятелност върви много бавно. Как оценявате това изказване на госпожа Кюних и как бихте го коментирали? Well, I'm, I'm... Не съм а, сигурен, че мога да коментирам казаното от госпожа Кьонинг, но по първия въпрос – Нека да кажа какво може да направи, какво може и какво не може да направи паричната политика. Тя може да осигури циклично възстановяване, т.е. възстановяване през следващите две години. Възстановяване, при което цикличните елементи на безработицата ще бъдат преодолявани и се надяваме, че ще изчезнат. Те, тя обаче има някои косвени отражения. Тоест, не можем да очакваме структурно възстановяване. След като цикличното въздействие на паричната политика приключи, и ако няма напредък в структурния аспект, ще има натиск, ще има нов натиск върху ценовата стабилност, т.е. цените ще тръгнат надолу. структурният напредък може да се постигне само посредством структурни политики, а не чрез парични политики. Ето защо е, толкова често повтарям, че за да може паричната политика да доведе до пълно възстановяване, тя трябва да върви ръка за ръка с убедителни е, структурни политики. Е, имайки предвид безработицата, тя сега е 11% средно за еврозоната. И тя говори за огромни различия в нивото на заетост. Ако се върнем на годините преди кризата, 2007 година, смятате ли, че тя е била много по-ниска? Не около 9%. И тя беше, безработицата беше 9% в продължение на дълъг период и от време. Тогава, когато цикличните политики е, бяха различни. За много страни, 10-те години преди кризата, бяха години, в които държавните разходи се повишиха рязко. Те се финансираха с увеличаване на данъците. Имаше съкръщение на обществените инвестиции. В момента те са на много ниско ниво. И независимо от рязкото увеличение на текущите държавни е, разходи нямаше драматично намаляване на безработицата. Същото въжи и за пазара на стоки. Паричната политика не може да постигне кой знае колко. Това е област, която има нужда от е, структурна политика, която да засили конкурентно способността на пазара на стоки и услуги. Това ще увеличи реалната платежоспособност на заплатите и на второ място ще реши проблема с дисбаланса на пазара на труда. Господин Алварес Фернандес. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря за писмения отговор от господин Драги на предходния ми въпрос в тази комисия. Бих искал да кажа, че съгласно информацията на комисията и парламента, пет от държавите членки в Паричния съюз са готови е, за механизма и предоставянето на правна информация. България, Полша, Румъния, Швеция могат вече да поискат следователно членство в еврозоната. И това не е политическо решение, това го казват договорите за Европейския съюз, където се уточнява, че националните правителства трябва да работят по критериите за конвергенция и когато изпълнят целта си да станат членки на еврозоната. Виждаме, че управлението на еврозоната е съществено подобрено. Очакваме доклада и от вас. Вие казахте обаче, че е необходима качествена промяна в управлението. Аз бих искал обаче да се помисли за тези държави членки, които ще бъдат задължени а, да влязат в еврозоната, които изпълняват економическите условия. Трябва да помислим за тяхното участие и съответно как това ще се а, отрази на банковия съюз, на стабилността на цялата система. Благодаря. Thank you. Uh, Благодаря. Ако се върнем 3-4 години назад, ще видим, че някои страни се присъединиха към еврото други също толкова решително казаха, че никога няма да се присъединят към него. Въпреки, че страните, които споменахте, спазват економическите критерии за конвергенция, нямат политическата воля. поне не до толкова, че да кандидатства за приемане в еврозоната. Мисля, че ние трябва да уважаваме това тяхно решение. Първоначално смятахме, че по-широкият валутен съюз е наша амбиция и той си остава такава. Но днес, ако трябва да взимаме решение дали да насочим усилията си към разширяване на Съюза или към укрепването му, така че да се разшири интеграцията в фискалната, политическа, економическа област, аз ще избера второто. Благодаря. Господин Пабло Залба. Благодаря, господин председател. Аз ще се върна на темата Гърция. Господин Варфакис изговори за преструктурирането на дълга. Какво мислите вие? Смятате ли, че това е приоритет, като се има предвид съответно, че против процента от лихвите за Гърция е по-нисък, отколкото за други държави от еврозоната. Също така, нека поговорим за растежа. Всички говорим за него. Ето Испания вече служи за пример, макар че краткосрочно това има негативни последици. Необходимо ли е правителството до такава степен да се вторачва в преструктурирането на дълга. Същевременно имаме отрицателните последици в краткосрочен план, ако искаме растеж. Ще ви напомня това, което каза и госпожа Ферейра – Необходимо е наистина да се съгласим, че ни е необходим економически съюз, както и политически. Какво трябва да направят държавите членки? Както казах и лятото на 2012 година, може би трябва да им дадете малко повече време, така че те да свършат необходимото. Какво още би могла да направи Европейската Централна банка, именно за да даде време на държавите членки, когато имат нужда от него? Thank you. Um... Благодаря. Не искам да решавам дали Нека да се спра на това, което казахте в началото. С имплицитните лихвени проценти по кредитите са 0,5%. Средният падеж е около 30 години сегасните разходи за обслужване на дълга за Гърция през последните 4 години ще бъдат около една втора от онези на други държави членки. Не знам дали това трябва да бъде в центъра на вниманието. Преценете вие. Разбира се, има нужда от растеж. Аз казах на няколко пъти, че трябва и може да има споразумение, при което растежа да върви ръка за ръка с социалната справедливост, заедно с фискалната устойчивост и заедно с финансовата стабилност, като разбира се се решават проблемите на гръцката банкова система. Фискалната стабилност е важна. Ако представя е, законодателен пакет, който обещава да осигури и ще бъда пределно общ, не искам да навлизам в детайлите на програмата. Пакет, който осигурява определен поток от е, доходи за следващите 100 години, това може да има непосредствено положително отражение върху търсенето днес, ако хората са наясно с това, че има фискална устойчивост. Ако обаче има опасения относно устойчивостта, доходите ще бъдат по-низки. Това е опитът на много държави членки на еврозоната, които имат законодателство за разходите, което не е устойчиво или няколко пъти промениха решението си за това как, от какви закони имат нужда. Така че те създадаха една несигурност в потоц, в очакванията относно бъдещи, бъдещите доходи. Аз не говоря конкретно за Гърция днес, но това, което искам да кажа е, че има нужда от растеж, социална справедливост и фискална стабилност и от тук и финансова стабилност. Вторият ви въпрос беше за това, че има нужда от повече време за качествения скок или за процеса на структурни реформи или промяна в ръководство на еврозоната – в известен смисъл това е част от гледна точка на паричната политика. Тази политика подпомага цикличното възстановяване. Тя подпомага да се преодолеят някои текущи проблеми. Тя не може да осигури а, потенциално високо ниво а, на доходи. Благодаря господин Алфред Санд. Количественото облегчаване а, консолидира растежа. Често ни казват, че този растеж ще бъде крехък и няма да създаде толкова работни места, колкото искаме. Реакцията от ЕЦБ на това е, че еврозоната има нужда от повече структурни реформи и това е пътя, по който се върви през последни няколко години, но с тази стратегия се доведе до намаляване на разходите за труд на единица продукция. Това доведе до намаляване на заетостта. Може би вървим към една стабилност, която обаче не е оптимална това няма ли да доведе до задълбочаване на различията между регионите? Не сте, няма ли да съгласите, че първият политически приоритет преди да се предприеме качествен скок е да се предприемат стъпки за намаляване на регионалните и национални различия, вместо те да се задълбочават? въпреки че това може би ще изложи на опасност ценовата стабилност. Напълно съм съгласен с това, което казвате. Напълно съм съгласен с това, че паричната политика може да помогне на цикличното възстановяване. Ще помогне ли да се повиши производителността? Не. Това трябва да е резултат от други фактори. Образование, умения, конкуренция на пазара на стоки и услуги. Списъка с фактори е дълъг и не е еднакъв за всички държави. Това обаче е основание ли да променяме паричната политика? Не. Защото това е политиката, която ще доведе до ценова стабилност, така както е дефинирана така че ня, това не е основание да променим паричната политика. Сигурни ли сме, че паричната политика ще осигури 100% това, към което се стремим? По-стабилно, по-стабилна по-стабилно ниво на заетост? Не. Трябва ли да почакаме преди качествения скок или да инвестираме възможностите си, защото не сме постигнали нужната конкурентоспособност. Аз мятам, че не, не, те не са взаимно изключващи се. Трябва да се стремим към сближаване и да се запитаме дали начинът по който е замислен на Валутния съюз е устойчив или пък все още крехък. Може би трябва да се занимаем, да преодолеем тази уязвимост. Двете неща би трябвало да вървят ръка за ръка. Не можем да усъвършенстваме управлението при наличието на толкова сериозни различия между държавите. Заедно с това сближаващите се страни ще трябва да, ако страните се сближават, ще бъде по-лесно да преодолеем онези слаби места в Валутния съюз. И последният оратор Хосе Мануел Фернандес, който е той е съдокладчик по ЕФСИ. Благодаря ви, господин председател. Трябва да приветстваме господин Драги за това, че е тук и да му благодарим за извършената работа, както и компетентността, с което създаде доверие в своята институция. Още веднъж благодаря ви. Имам два въпроса. Лихвените проценти по публичния дълг стигнаха до рекордни нива в Португалия. Те са отрицателни, нещо безпредседентно. Каква е ролята на ЕЦБ при тази тенденция? Струва ми се, че до някъде виждаме резултатите от реформите в държавите членки. Същевременно за реформите на Европейския економически и паричен съюз се говори малко, но това е много важна тема. Не знам дали смятате, че би трябвало да се създаде някакъв европейски валутен фонд и евробюджет, който да е краткосрочно разработен. Може би това е идея, която би могла да се случи в не толкова близкото бъдеще. Well, the, cur- excuse me, the current level of interest rates при сегашните нива на лихвените проценти можем да кажем, че в повечето държави членки, включително и тези, подложени на по-големи трудности, се виждат резултатите от реформите. Виждат се и резултатите от успешните програми на правителствата. Всъщност има и три други фактора. Сегашните условия на пазара – и също така количественото облегчаване, както и по-общо казано паричните политики. Е, през февруари и март ние видяхме някои промени, колебания, преобразуване на цените, но ако се запитаме как дългът да бъде постоянно с много по-ниска цена, то ще видим, че отговорът не е толкова в паричните политики. Количественото облегчаване до някъде може да помогне, но всъщност най-важен е капацитетът на държавите членки да реализират растеж, да има производителност. Това, разбира се, трябва да бъде постигнато с подходящите реформи. И още нещо, което няма как да пренебрегна фискалната консолидация. Всъщност, Една от причините за сегашното възстановяване е, че фискалните насрещни ветрове, тъй да се каже, вече ги няма. Това се дължи на фискалната консолидация. Много е важно, следователно, средносрочно да си върнем фискалната стабилност – за да не се упражнява натиск върху лихвените проценти. Натиск, който да трябва да докаже, че определени фискални позиции са нереализуеми. Всъщност имаше някои държавите членки, чието позиции се смятаха за нереалистични от пазара, но ние работихме по този проблем – паричните политики сега би трябвало да се справят с цикличността. Би трябвало да има по-голяма фискална устойчивост и наистина да се реализира растеж, както и по-низки лихвени нива. Благодаря. Имаме време само за едно спонтанно изказване – за което се извинявам на колегите, но господин Драги има и други важни ангажименти днес. Оле Лудвингсън е нашият оратор. Благодаря ви. Вие често говорите за структурните реформи, казвате, че те трябва да допълват паричните, но бих и искал също така да говорите за равенството между мъжете и жените. Мисля, че то е важно и се очудвам, че не се споменава дори в този контекст. Ние искаме равенство, искаме европейската економика да се съживи. Равенството според нас е много по-добро за економиката, за растежа на БВП. Всъщност има изчисления, които го доказват. Проблем ли има? Пита ораторът. Очевидно има някакъв проблем с превода, може би. Ага, no translation at all. There is translation, but we don't understand. But it, it's on English. Може би има някакъв проблем с английския превод. Може ли отново да започна на шведски? Казват на оратора да говори по-бавно. И тъй, вие често говорите за структурните реформи, казвате, че те трябва да допълват паричната политика, но ако ми позволите, бих казал, че трябва да се говори и за равенството между мъжете и жените. То е важно в този контекст и съм очуден, че не го споменахте. Необходими са ни истински реформи, за да има равенство между жените и мъжете, защото проучванията показват, че то води и до економически растеж растеж на БВП, растеж на БВП с над 10% според някои. Разбира се, това равенство се отразява добре и на пазара на труда, производителността. Има най-различни възможности, които проистичат от равенството между мъжете и жените. Ако обичате да приключите, казва председателя, не, сега ще задам въпроса си. Защо не говорим повече за равенството между мъжете и жените и това как то се отразява на растежа? Sorry, thank you. Apparently there was a mistake in the, in the order. Видно не сме се разбрали. А, господин Крицос, а, кратък въпрос. Благодаря, господин председателю. А, е, аз, разбира се, ще задам въпрос Гърция. Господин Драги, мисля, че вие играете положителна роля в Европейския съюз, включително Южна Европа и Гърция. И все пак е, знаем как стоят нещата с преговорите между Гърция и европейските институции. Знаем, че вие сте влиятелен човек. Какво според вас трябва да стане в последната решаваща фаза на преговорите? Има 3-4 фактора, които могат да допринесат да се избегне отрицателния из, изход. Може ли, например, да се предложи да Гърция да обедини най-тежките си проблеми около 2-3 проблема? Не, не непременно вие да го предложите, но групата около ЕЦБ. Можете ли да проявите известна гъвкавост в последния етап, вие като ЕЦБ? защото сега аз съм от опозиционна партия на правителството, но мисля, че ще бъде във всеобщ, всеобщ ущърп ако не се намери решение, защото се прави опит да се затвори, да се запълни тази черна дупка за Гърция, но това ще отвори големи черни дупки за други страни. Госпожа Ферера го каза. Имате ли решение за последния момент? Благодаря. Позволете да отговоря поред на първия въпрос. Съм, напълно съм съгласен с вас. Всичко сочи, че там, където имаме е, цел за равнопоставеност, имаме по-голяма заетост, по-голямо търсене и въобще много положителни резултати. Но питам ви аз, дали е работа за ръководителя на Централната банка по въпроси на дебат на тази политика? Знаете, че сами е, правиха, мъмриха ме вече, че не трябва да говоря много за структурни реформи и така нататък. Ние смятаме, че това е наша работа, защото защото винаги, когато нещо пречи да изпълним нашата задача за стабилност на а, цените, ние трябва да изкажем мнението си. Мога да ви посоча много случаи от 70-те, 80-те, 90-те години, когато Централната банка се е изказвала по въпроси стриктно извън нейната област. Но сега. В годините около 2000 година, 2000-2005 година, уредбата от и регламента за финансовата стабилност, цялата уредба бе разклатена. Така че това не е задължително въпрос от правомощията на Централната банка в резултат на тези промени. Но като разгледаме нещата от всички страни, дали не е разумно е, тази е, банката да си каже мнението за финансовата уредба и за е, начините по които се накърнява тази уредба. Така че на фона на казаното до тук изразявам пълно съгласие с вас и трябва да не забравяте тези въпроси, когато се говори за структурни реформи, за подобряване на положението в страните. По другия въпрос няма да навлизам в подробности по преговорите. Мисля, че двете страни сега са призовани да потърсят в рамките на възможностите си компромис е, с, с решение, което да породи, да доведе до растеж с социална справедливост и с решаване на въпросите от, свързани с финансовата и фискална стабилност. И е, Припомнете си отговора на господин фон Вайтзекер преди малко. Нуждаем се от два групи, две групи компоненти. От една страна споразумението, същността на политическата договореност и от друга страна финансовата, финансовите аспекти. Благодаря ви, председателят. Благодаря много, господин Драги. За нас бе наистина важно да обменим мнение с вас изказвам искрена благодарност за готовността ви за дискусия и е, аз лично изразявам съгласие с казаното от вас. Надявам се, че всички внимателно се вслушаха във вашите мъдри и разумни думи. Благодаря. Уважаеми колеги, да продължим заседанието. Имам съобщение в качеството на председател и след това ще отстъпя председателското място на моя първи заместник. Първо във връзка с препоръките и решените от заседанието на координаторите на 11 господин председател Юнка и еврокомисарят Московиси ще представят пакета за фискална прозрачност на 2 юли на съвместното ни заседание. Очакваме е, интензивен обмен на мнения е, по този важен въпрос. Господин Домбровски бе поканен заедно с господин Мисковиси за доклада през, е, във връзка с проекто бюджета в началото на ноември. Координаторите са взели решение да поканят настоящия докладчик и докладчиците в Сянка в банковата преструктуриране реформа да се съберат с цел да постигнат съгласие по текст, който да получи по-широка подкрепа в комисията и след това да докладват на координаторите след провеждане на съответен дебат. Срещата ще бъде свикана от координ... и ще бъде свикано заседание заедно с координаторите и ще бъде подготвен в доклад на ИНИ във връзка с цифровия единен пазар. Теодор Соло, Столохян е, с, е, е, на 25 юни ще във връзка с заседанието в Рига ще говори по доклада. Комисията се съгласиха да поканят експерти на изслушване. Точният формат ще бъде доточнен бе пред, постигнато е съгласие да се подготвят докладчици във връзка с исканията за резолюция. Ще ги намерите в а, протокола и а, тристранните разговори. Първа много добра новина. Приключихме успешно по регламента ЕФСИ заедно с комисията по бюджета. Знаете, че гласувахме тази седмица резултатът е наистина прекрасен. Успяхме е, да спазим много кратък срок и да подобрим значително предложението на комисията, е, отчитайки и мандата в двете смесени двата смесни комитета. В понеделник на 8 юни се състоя поредната тристранна среща по бе постигнато съгласие за обхвата за размера за съответни въпроси, редица въпроси като документи за е, информация за продуктите, професионално обучение и така нататък се обсъжда на 23 юни е, е, ще имат заседание за финансовите транзакции. Имахме на 3 юни заседание. Постигнато е значителен напредък по редица въпроси. На 17 юни се очаква поредно тристранна среща и о, относно регламента а, за индикаторите, за бенчмарките на, бе проведена дискусия на 3 юни комисията. А, ние ще, ще се опита да изготви проекти, за компромис. На 15 юли се предвижда следващо заседание, за да се обсъди компромисното предложение. Сега отстъпвам мястото на Маркус Вебер. Сега продължаваме с точка четвърта. Статистика на общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преки чуждестранни инвестиции. Свен Гиголт има думата. Давам думата. Благодаря, господин председател. Ще премина на английски. Всъщност това, което казахте за доклада, не отразява много точно много важната процедура в парламента. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички докладчици, господин Торвалц, госпожа Галпес. Мисля, че вместо да се спирам на отделните изменения, да ви кажа докъде сме стигнали. Проведахме заседание на координаторите в Страсбург миналата седмица и постигнахме споразумение по консолидирания текст. Постигнахме споразумение, защото до тъй като докладът е специализиран, да отложим гласуването с една седмица, да не гласуваме утре, за да имат всички политически групи време да проучат резултатът от нашата работа. Това не води до бюрокрация, защото от латвийското председателство разбрахме, че досието няма да приключи по време на това председателство, по време на следващото ето защо ние не загубихме време, няма да загубим никакво време и можем да отложим гласуването с една седмица. По същество искам да благодаря на Европейската Централна банка и Европейската комисия за участието им и подкрепата, особено по отношение на подобряване на статистиката. Знаем, че има различия между институциите по някои въпроси на управлението. Основният дебат между докладчите в Сянка, който намира отражение и в измененията, е свързана с това доколко е реалистично да се промени член 5. А също така и измененията внесени от ЕНП и ЕКАРЕ. Сега ние преминаваме към компромис, в който се казва, че статистическите корекции ще ни дадат възможност да разполагаме с по-детайлна картина за собствениците на преките чуждестранни инвестиции. Едва след пилотното проучване ще има законодателни инициативи. Европейската комисия ще има възможност за до неприсъединяване, ако не се намери ефективно решение. И в пилотното проучване ще бъде включ, ще се отразят не само методологичните изисквания, също така и необходимостта за осигуряване на сравнимост и доколко е реалистично да се включат разходите. Освен това, постигнахме споразумение за необходимостта от поверителност. В компромисите бяха включени някои изменения. Едното от тях е от АОД. да няма допълнителни тежести и те да не излизат извън рамките на необходимото. От някои други групи предложиха да има тримесечен срок за парламентарен контрол върху делегираните актове и освен това да не се допуска делегираните актове да се представят преди неработни дни, с което се намалява срока за парламентарен контрол. От ЕКР и Зелените постъпи искане да се използват последните новости, особено в областта на международното сътрудничество. Още един въпрос, който не можахме да разрешим напълно и имаше едно изменение от социалиста и демократите, в което се настоява да има обратни стимули за държавите членки, които не дават отговарящи на изискванията статистически данни. Аз лично съм за това искане, но не смятам, че държавите членки ще е, се съгласяват. Така че не е необходимо тази идея да се включва в доклада, тъй като в крайна сметка ще се стигне до продължителни разговори с държавите членки. Както казах обаче, ако социалистите и демократите искат да запазят е, е, тази идея. Аз с е, готовност ще я подкрепя. От разговорите с Евростат е, знаем, че качеството на статистическите данни не е еднакво добро във всички държави членки. Така че може би няма да е грешка парламентът да говори за обратни стимули. Благодаря на всички за доброто сътрудничество в този интересен доклад и сега очаквам дискусията. Благодаря, уважаеми колеги. Веднага ще дам думата на госпожа Илдико Калпелц като докладчик за Въвсянка. Благодаря много, господин председателю. Благодаря за доброто сътрудничество с докладчика. Работихме наистина много добре заедно и изготвихме много полезни изменения за статистиките. Много е важно с статистиката да бъдем в състояние да проследим промените и тези И е важно също така да бъдат направени изменения, които да не извикат големи структурни промени. Затова внесохме своите изменения и благодаря на докладчика, че ги прие. Тук става дума за събирането на данни, за правата на собственост, става дума за проекти екс-анте, тип пилотни проекти. И ако тези проекти наистина действат добре и докажат своето добро качество, те могат да бъдат възприяти. Знаем всички, че в последно време международните капиталови потоци са много сложни, трудни за проследяване и единствено статистиката може да ни помогне е, и то достоверни статистически данни, така че трябва да се съсредоточим върху качеството. Има наистина много качествени предложения. Имам единствено две точки, по които не сме постигнали най-доброто решение. По член 20 за поверителност тук европейските консерватори и реформисти внесоха предложение, което според нас е, е добро. Що се отнася до санкциите, глобите, е, тези възпиращи е, фактори, е, трябва да кажа, е, че съм съгласна с докладчика, който каза, че може би държавите членки няма да ги приемат. Иначе приемаме предложението. Благодаря. Сега госпожа, господин Фернандес, виждам, ще говори. Благодаря, господин председател. Госпожа Мозка нямаше как да присъства и аз съм помолен да представя позицията на социалистите и демократите по този регламент. На първо място трябва да благодарим на докладчика господин Гиголт и на всички, които се включиха в преговорите. Надяваме се, че ще се стигне до новия регламент за статистиката, статистика, която да е по-прозрачна, по-надежна и да отразява по-добре економическите политики и политиките на управление в Евросъюза. Групата на социалистите е съгласна, че тази статистика е много необходима при капиталите е необходимо да се отразяват и брутните потоци, а не само нетните обеми. Трябва да се види как се използват капиталите. Това ще помогне на борбата срещу избягване на данъци и укриване на капитали. Също така могат да се използват нови иновативни инструменти в статистиката. Тук да видим и работата на МВФ и други институции, за които е важна прозрачността при платежния баланс. Добре е да има и по-добро сътрудничество между Евростат и групата международни организации – също така знаете, че е важно ЕЦБ да работи с националните банки достатъчно добре и да се получават статистически данни. Социалистите могат да подкрепят делегираните актове на комисията с цел подобряване на статистиката и накрая Лесия Моска и цялата група изразяват своето задоволство. От моя гледна точка е важно изменението за възможността за налагане на санкции на държавите членки при неизпълнение на регламента. Идната седмица можем да обсъдим текста, за да стигнем до компромис. Разбира се, тук е важна и позицията на съвета. Да се надяваме, че преговорите с тях ще бъдат по-лесни крайна сметка е важно Евросъюзът да разполага с тези инструменти и да сме сигурни, че държавите членки изпълняват наложените изисквания, чиято единствена цел е повече прозрачност в статистическите данни. За европейските кенсуратори и реформисти не виждам никого. Господин Торвалц от Алде, имате думата. Благодаря, господин председателю. Ще последвам примера на докладчика. Не мога да кажа всичко това на немски. Председателя, чудесно се справяте. Продължавайте на немски. From, uh... Така или иначе, както чухте и от представенето, uh, Наистина имаме отличен докладчик, който се опита да се съобрази с измененията и възможни и невъзможни. Ние отрупахме текста като коледно дърво, но съм сигурен, че резултатът ще бъде добър. за да продължа. Е, в, е, с, за да завърша на немски, благодаря председателят, благодаря колегата Виегас, ако чете правилно името, е, за ГОЕ. Благодаря ви. Първо, от техническа гледна точка. Ние, разбира се, ще подобрим всички изменения, които подобряват качеството на статистиката на Евростат, работата с националните институти. Подкрепяме повечето предложения в доклада. Струва ни се, че Европейската Централна банка също така трябва да участва по-активно Съветът по економическата и парична статистика и ИСС. Всички те трябва да се включат. Необходимо е да се проследят капиталовите потоци, десагрегираните потоци. Необходима е повече информация, за да можем да видим как се формира капиталът. Освен това, много е важно системата да може да се пребори с измамите, избягването и укриването на данъци. Е, виждаме, че има все повече и повече норми, е, за чието изпълнение са необходими все повече данни. Това трябва да се отрази от системата. Също така би трябвало да сме сигурни, че данните в приложението няма да се изменят произволно. Трябва да се внимава с бъдещите промени на текста, а политически това знаем, че е предложение за изменение на един ключов инструмент в економическото управление на европейския семестър. Същевременно знаем, че в момента има много проблеми и всичко това се отразява на условията за живот, особено в по-бедните страни. Благодаря. За момента нямам други записали са да изказвания. Представител на комисията би ли желал или представител на ЕЦБ? Е, имате думата. Благодаря ви. От името на комисията ми е много приятно да съобщя, че сме доволни Доволни сме, тъй като предложението на комисията беше прието добре, проведоха се ползотворни разговори. Неведнъж сме казвали, че е много важно да има гъвкавост при изменянето на изискванията на регламента. Трябва да следим това, което се случва международно. Бяха предложени доста изменения члена за делегираните актове, например, трябваше да бъде приведен в съответствие. Но така или иначе, мисля, че ще стигнем до добър текст, който да обслужва добре нуждите на институциите. По измененията за преките чуждестранни инвестиции ще кажа, че за нас те са интересни – Можем също така да се опрем на някои вече направени проучвания. Според нас изпълнението тук е напълно постижимо. Искам да поговоря за възможността комисията да налага санкции при нарушения по статистиката. Знаете, че предложението в сегашния си вариант до някъде е прецедент. Сега има само една разпоредба, това е член 8 от регламент 1173 от 2011 година. Този член 8 дава право на комисията да налага санкции при строго определени хипотези, когато има преднамерено грешно тълкуване или намеса в статистическите данни. Същевременно има още една разпоредба в регламент 223, който беше наскоро прият. Това е член 12, параграф 5. Този текст упълномощава комисията да извършва разследвания на определени случаи при класифицирането на статистика. В тези случаи комисията изготвя доклад, който да се разгледа от съвета при вземането на решение за евентуални санкции. Имайте предвид този регламент 223, защото той дава още една възможност за постигане на същата цел. И накрая Очакваме с нетърпение тристранните разговори, сигурно при Люксембургско председателство и да закрием досието. Благодаря, давам думата на докладчика. Благодаря, благодаря първо за любезните похвали. Сега накратко ще се спра на измененията, за които стана дума, екаре и поверителността по член 20. както и споделянето в електронна поща. Аз съм съгласен с вас, тук нямаме разногласия. Сеньор Фернандес и тревогата на социалистите за санкциите – Както чухте и комисията ги спомена. Както вече уточних, дори да има само един прецедент, ние можем да решим, че парламентът би могъл да постави такова искане. Докладчика по бюджета от нашата комисия, например, е казва, че Евростат дори плаща на държавите членки за изпълнение на статистическите им задължения. Това е много интересно. Нима в другите законови области ние плащаме на държавите, за да се изпълнят задълженията. Концептуално много интересно. Така че в това, което казвате, аз мога да ви подкрепя, но мисля, че може е, от юридическа гледна точка да възникнат някои трудности. Е, Нилс, вие споменахте коледното дърво. За мен коледа е нещо много хубаво, но всяко нещо с времето си. Аз е, не бих продавал коледни играчки, когато не е коледното време. Но така или иначе, мисля, че бяха направени подобрения, както и колегите споменаха, те ги отчитат и аплодират, но имайте предвид, че както и комисията уточни, тук няма нищо ново. Ние се опираме на това, което вече съществува. МВФ също са работили в някои от тези области. Ние просто ускоряваме прилагането на вече съществуващи концепции. Благодаря на Гуе за подкрепата на някои от идеите ни. Виждам, че вие не сте представили предложения за изменения, но се надявам, че ще получим пълната ви подкрепа. И накрая комисията наблегна на нужната гъвкавост. Нека кажа, че парламентът не иска да премахва гъвкавостта, но ние бихме искали да се чуе нашия глас. Иначе в никакъв случай е, не се правят промени, които са важни, без да сме сигурни, ние са законодателите, че промените са необходими. Знаем, че е важно да има гъвкавост, но ние поставяме под въпрос между партийните споразумения. Всъщност все по-голяма част от законодателството се приема без мнението на парламента, но сега по Лисабонския договор ние имаме нови правомощия и ще ги използваме. Всъщност чувам все повече недоволство от участието на парламента дори и тогава, когато имаме право на вето. И мисля, че това ще е проблем и за колегите ви в бъдеще. Благодаря ви, Свен, наистина. Предстоят интересни тристранни разговори. Но сме свикнали измененията. Крайния срок 19 май, гласуването след 10 дни. Пета точка – Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто економическо управление. Насоки за прилагането на член 23 от регламента за общо приложимите разпоредби. Докладчикът е Георгиос Кирцус. Е, Благодаря. Получих много интересни изменения от колегите си относно проекто становището което ще бъде представено от Комисията по економически и парични въпроси на Комисията по регионално развитие, която е водеща комисия по европейските структурни инвестиционни фондови и доброто економическо управление. Докладът е свързан с насоките за изпълнение на член 23 от регламента за общо приложимите разпоредби. Повечето от измененията представляват две школи Онези, сред които съм и аз, които смятат, че има нужда от добра макроекономическа политика, укрепване на економическото управление на Европейския съюз и неговата рамка, за да се възползваме максимално от възможностите на структурните инвестиционни фондове. Има и други, които дадат предпочитание на социални и регионални въпроси. Аз поисках среща на докладчите в Сянка, за да намерим евентуални компромисни изменения, тъй като има 62 изменения, отнасящи се до 5 параграфа. Очевидно е, че трябва да намерим общ език, без да създаваме объркване относно нашите цели. За съжаление, докладчите в Сянка не можаха да се съберат на предложените дати, така че ще трябва да разменяме становища в писмен вид. Аз ще формулирам компромисни становища до четвъртък и ще ги представя на заинтересованите колеги, за да може до началото на следващата седмица да видим по кои параграфи можем да се разберем за взаимно приемлива формулировка и по кои ще има разногласие. Аз предлагам среща да бъде на 25 5 юни по време на заседанието на комисията ЕКОН. Благодаря и продължаваме с Йонас Фернандес. Благодаря, господин председателю явно ще, ми се, ще се налага да ме слушате във всяка дискусия, но е, така се е случва. От името на социалистите и демократите искам да изразя благодарност към докладчика и докладчиците в сянка. Е, надявам се да напреднем. Предложението на докладчика е балансирана основа, която може да послужи като отправна точка за дебата. И все пак някои от членовете на нашата политическа група отново искат да обърнем внимание на някои моменти. Не за първи път. Ние държим на ясно очертани граници по отношение на член 23 и неговото прилагане така че средствата от структурния фонд, фонд за някои държави да бъдат съкратени. Говоря за държави, които не изпълняват макроекономическите условия и параметри. Има редица инструменти и средства за оценка, например процедурата за свръхдефицит, различните санкции, глоби и така нататък. Тоест, използването на структурните фондове като допълнително наказание на държави, които не изпълняват макроекономическите изисквания, отдавна е обект на критика от страна на парламента. Трябва много сериозно да помислим как да ограничим текста на член 23 още един въпрос от нашата политическа група трябва да имаме ясна процедура за прилагане на член 23. Ако се стигне до това, трябва да бъде изслушан парламента, да не се вземат самоволни решения по член 23, защото това може да застраши економическите връзки, економическата общност на страните. Надявам се в скоро време да постигнем резултат. Благодаря на всички колеги. Председателят благодаря е, Станислав Овчок от Европейските консерватори и реформисти. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Koleżanki i koledzy. Poza... Колеги, прочетах измененията и виждам, че повечето от тях е, са имат един и съч дух. Аз смятам, че ние трябва да вървим в посока структурно развитие и структурна политика. Те трябва, споредбите трябва да се изпълняват по ефективен начин. За разлика от докладчика, аз представлявам по-различно становище относно ролята на определени нива на местни регионални власти. Може би това е резултат от предишния ми опит. Аз бях ръководител на местен орган. Работил съм продължен дълги години на регионално ниво. В повечето от измененията се казва, че трябва да има финансиране за местни регионални власти. Някои подчертават, че крайните бенефициенти на структурните фондове са гражданите, местните общности, а не държавите членки като такива. Ето защо, за да постигнем целите на политиката по сближаване, е, трябва значение има не само способността на централната власт да постигне макроекономическите цели, а и да се осъществят някои необходими инвестиции на регионално и местно ниво. Боя се, че ако някои дейности се препрограмират, възможно е нещата на местно и регионално ниво да се влушат. Ето защо аз съм за онези изменения, които посочват, че е необходимо да се представи убедителна обосновка за препрограмирането и да се даде доказателство за липсата на ефективност. Нека да спазваме принципа на пропорционалност и ефективност. Не можем да допуснем недостиг на финансиране да доведе до допълнителни проблеми на местно или регионално ниво. В момент, в който казваме, че не можем да допуснем местните органи автоматично да поемат последиците за действията на централното ниво. И защо не мога да приема изменения, които са насочени против доброто управление, тъй като то е предпоставка за добрата политика на сближаване. Не можем да допуснем регионите или гражданите като крайни бенефициенти да загубят финансирането за проекти. Финансирането е отрешаващо значение за доброто развитие на даден регион или местен орган. Разбира се, държавите членки могат и трябва да осигурят добро управление на економиката си. Също като предишният оратор подкрепям измененията, които са насочени към по-активно участие на Европейския парламент. Не виждам докладчик в сянка от либералите, никой не е поискал думата. От крайната левица Димитриус Пападимулис. Мариза ще се изкаже вместо него. Благодаря, господин председател, и аз благодаря на докладчика. Внесахме различни изменения, докладчикът ги познава и знае, че ние имаме принципно принципно несъгласие с член 23 от регламента за общо приложими разпоредби, защото използването на този член за прекратяване на плащания към страни, които не са спазили изискванията в други области на законодателството, е проява за надвоен стандарт. Става дума за прекратяване на структурни и кохезионни плащания в области, в които вече са били наложени санкции до 2% от БВП това е двойно, двойна санкция, която просто ще задълбочи различието между различните економики. Това е много сериозно противоречие. Е, противоречието е много сериозно и не можем да подкрепим използването на макроекономически условия. Не можем да приемем от една страна да се прилагат макроекономическите принципи към кохезионната политика от една страна и от друга към пакта стабилност и растеж и пакета за економическо управление. Според нас по този начин се съчетава най-лошото от двете. Целите на структурни фондове не могат да са насочени към налагането на финансови санкции от макроекономически характер. Последицата ще бъде задълбочаване на ефекта на политиката на строги економии. Ще се санкционират региони, които са без друго в тежко положение. Така че принципът за набалансиран растеж е изложен на опасност. Всъщност, ние тук говорим за механизъм, който ще задълбочи различията, а няма да направи нищо за истинското сближаване. Ето защо нашата позиция е, че прекъсването на плащанията, прекъсването на финансирането за затруднени региони, чисто и просто ще задълбочат различията. Накрая, разбираме, че всяко решение, свързано с прекратяването на плащанията по структурните фондове или фондовете за сближаване, трябва да бъде част от приложението на фондовете, тъй като проектите не са били изпълнени, не е имало контрол, имало е нередности при разходите на проекта, но никога не може да е свързано с економическата политика на държавата членка. Това е принципен въпрос и може би това е един от най-сериозните противоречиви аспекти. Очевидно, в Европейския съюз най-слабите са подложни на санкции. Това не решава економическите проблеми на страни в затруднение. Смятаме, че Структурните фондове се използват за налагане на дисциплина в макроекономическата политика. Свен Гиголт не присъства. Стигаме до господин Зани от Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря. Говори от името на колегата Вали, който не може да присъства и се извинява. Ще прочета основните е, въпроси и основните елементи на позицията на нашата група. Във връзка с казаното от е, преждеговорившата основополагащ принцип трябва да бъде да не се прекратяват е, плащанията по кохезионните фондове, при случаи на злоупотреба, корупция, това, послед, последното, те трябва да бъдат единствените причини за спиране на плащанията. Трябва да покажем пределно ясно каква е целта на фондовете за сближаване – те имат за цел да осигурят сближаване на условията с нейните изостанали региони в Европа и най-развитите. Ако приемем член 23 от регламента, не само, че няма да позволим тази цел да се постигне, а ще задълбочим различията. И по никакъв начин фондовете трябва да спазват условията, но ми се струва, че е много сбъркана политика да се санкционират региони заради политиката на самата държава. Има още едно несъответствие в член 23. Той се основава на ценности като съотношението дълга БВП на една страна. Ясно е обаче, че увеличаването на обществения дълг е на централно ниво, на държавно ниво – има страни, които не спазват съотношението дълг БВП, но според член 23 последиците е, ще бъдат е, за регионите. Региони, които може би сами по себе си добре управляват финансовите си средства. Това е още един парадокс, е, който трябва да се премахне. И последният въпрос който смятаме, че трябва да се отчита. Искането за препрограмиране на договорите не би трябвало да налага сериозни административни тежести. Те ще бъдат тежест за местните органи. Аз мятам, че тук е необходимо да се помисли сериозно да не допускаме същите грешки, които допускаме със страни, които изпитват трудности, да не повтаряме грешките на политиката на строги економии, като налагаме допълнителни тежки условия на изпаднали в затруднения страни, да направим така, че кохезионните фондове да могат да постигат целите, за които са били създадени. Благодаря, каза председателят. В момента няма други заявки за изказване. И тъй като е доклад по собствена инициатива на и на друга комисия. ние даваме само мнение. Никой от комисията не е длъжен да вземе отношение. Не виждам, че някой настоява, но ако искате, да, съвсем накратко, заповядайте. Благодаря за направените изказвания. Благодаря на докладчика и докладчиците Сянка. Няколко кратки думи. Първо, трябва да уточни, че съобщението цитира на първата, първата част от член 23, алинея 1 до 6 става дума за становище по, по на, декларация на комисията към момента на приемане на регламента. Мисля, че е 23 декември 2013 година. Значи, говорим само за първите 6 параграфа на член 23. Второ, комисията държи да подчертае, е, че ние поддържим на стабилността поради бюджетни съображения. Първо, оперативните програми и да бюджетните е, договорености са съобразени с конкретните препоръки по страни, или поне така трябва да бъде. И второ, идеята е да се избегне евентуални допълнителни допълнителни административни разходи във връзка с този въпрос. Третото, което искаме да подчертаем, че економическите и социални последствия или обстоятелства се вземат е, също предвид при спиране на фондовете. По-специално в съобщението се казва, че евентуалното спиране на е, финансиране от фондовете ще бъде пропорционално, отчитайки с економическото и социално положение в страната и се при, признават сме, така наречените смекчаващи фактори. В регламента се отчита, е, също се вземат предвид е, смекчаващи фактори. Е, фактори, като съответно, освен това, санкциите се свеждат до минимум, включително административните разходи. И накрая нека да поясня защо съобщението не споменава ролята на Европейския парламент, а то е, че защото становището прието от Комисията през декември 2013 година не присъства ролята на Европейския Европейския парламент по идея не присъства в това съобщение. Благодаря председателят, благодаря много добре. А сега вече давам думата на докладчика господин Кирцус. Благодаря господин председател. Мисля, че общо взето сме съгласни или можем да постигнем съгласие, че се нуждаем от дисциплиниран ефективен подход, отчитайки социалните моменти, така да се каже, социално чувствителен подход и трябва да бъдем особено чувствителни и внимателни по отношение на развиващи се региони. Според мен е, е целта е да се избегнат крайни ситуации, т.е. не искаме да наказваме държави, които имат затруднения от структурно естество, но трябва да им помогнем да работят по-ефективно и да постигнат възможно най-доброто и понеже са съм грък, аз ги разбирам тези работи и знам какво следва да се прави, за жалост. От друга страна, аз съм съгласен, че не бива а, да бъдем всеопрощаващи в смисъл, че се нуждаем от критерии и мисля, че подхода на комисията е в общи линии коректен. А, в смисъл, че наистина трябва да има критерии за оценка, но едновременно с това трябва да внимаваме да не създаваме повече проблеми, отколкото се опитваме да решим. Струва ми се, че е възможно да потърсим компромис. Няма да удовлетворим всички желания, но според мен доста колеги ще бъдат или поне могат да бъдат удовлетворени без да губим посоката, към която се стремим. Благодаря много, казва председателят. На 25 юни ще се гласува и комитета е, е, е, Комисията по регионално развитие ще приеме през юли докладчик и на есен очакваме въпроса да влезе в пленарна зала. И накрая, общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година. Мисля, че най-добре да чуем докладчика ни, когато обаче мернах преди няколко минути а сега не го виждам. А ето го, че идва господин главен докладчик. Първо да, да ви слушаме с кратко встъпление за общите черти и след това ще говорим с колегите от групата ЕКОН и а, колегата Петър Симон. Благодаря. Вече ще припомня, че имаме насоки за бюджета през месец март тази година в пленарна зала, така че идеята е, е, да запазим духа. Не забравяме вътрешната солидарност, което ще рече политиката на сближаване, но идеята е да припомним и да помогнем за три е така, че да не забравяме и външната сигурност, както и сигурността свързана с имиграцията. Особено е важно да не забравяме компромиса, да не забравяме ангажиментите, да не забрав... да напомняме на съвета, че има гъвкавост за... по отношение на финансовата рамка 2000 2014-2020 година, така че не за първи път са използвани възможностите и че рамката, в която се движим и границите са от глобално естество. Разбира се, трябва да запазим заетостта, да бъдат изготвени програми, които да подкрепят инициативи за младежка заетост, по-специално за датите на 23 юни ще в съвет, Комисията по бюджета ще се раз, даде мандат, след това през юли ще го гледаме отново през септември имаме обсъждане с депутатите, средата на септември, като на в края на септември ще имаме гласуване в бюджетната комисия и след това в края на октомври октомври очакваме разглеждане в пленарна зала и гласуване и евентуално помирителен комитет. Така че като цяло представеното през май е положително. Нашата комисия която носи споделена отговорност за фонда за инвестиции ЕФСИ, който ще има свое отражение върху бюджета къса съответно отражение върху Европа 2020 и механизма за свързане на Европа, но ние смятаме, че това не, не трябва да продължава. Имаме и трите програми а, за, за три особено важни момента предприемачество, инициатива и заетост. Комисията ЕКОН и агенцията за надзор, специално ЕСМА, която е компетентна, отбелязваме едно значително увеличение като задължения във връзка с 22, съответно 25,7% за двете агенции и имаме и едно вид подкрепление, както казах, и възможност да се запознаем с пилотни проекти, като не е предвидено много широко поле за действие, за свободни действия и маневри, но все пак ще можем да внасяме предложения за пилотни проекти и подготвителни дейности. Това са основните послания, които искам да споделя с вас, като разбира се трябва да кажа, че като цяло линиите по отношение на програмата за данъчни въпроси е бележи увеличение. От тук на не чакаме съвета да се запознае с документа. И от това, както знаем, не следва нищо добро, като тръгне съвета да чете проекта на комисията за бюджета, но нашата позиция е ясна. Ето, това имам да споделя. Аз съм тук, за да ви запозная с тези въпроси, но и най-вече да ви изслушам вашето загрижност и вашите предложения. Председателят, благодаря. Петър Симон, нашия докладчик, за да ни представи идеите си. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика ще се огранича до един въпрос, който от гледна точка на ИКОМ е много важно. Споменахте трите агенции. Аз ще говоря за службите на комисията. Всички споменати е, е ИОПА, и ЕСМА, и Европейския банков орган. Като слушаме комисията, става ясно, че въпреки предложените повишения и разширения, е, що се отнася до финансовото измерение за персонал, нещата са крайно недостатъчни. Вие говорихте за ЕСМА 25,7%, но е, е, персонала там не е достатъчен, за да изпълняват основни свои функции. Трябват не съм го проверявал основно, но това ме стряска. Е, Превеме много закони, създадохме три чудесни агенции, но ако въпреки толкова сериозно а, е, увеличение при две от трите от тях, те не могат да изпълняват задълженията си, както ние очакваме да си ги изпълняват, е, нещо, по принцип не е наред. И е, в крайна сметка при всички усилия е, вместо на плюс излизаме на минус. Аз, например, съм координатор в е, комисията по данъчни въпроси. Като чувам комисията колко била благодарна на европейските синдикати, че така добре разнищили случая Макдоналдс. Комисията казва, че със своя персонал тя не може да направи такова изследване. А това и е работата. Не можем, искам да кажа, цял живот да очакваме синдикати, НПО, е, други трети лица да вършат работата, която е, е работа на комисията и на създадените от нас агенции. Затова искам да чуя вашето мнение. Може би ще трябва да се занимаем сериозно с този въпрос през следващите седмици, да направим изводи от доклада. Но искам да попитам. Вие Смятате ли, че бюджета е достатъчен за агенциите? Въобще какво сте чули, какво сте прочели, какво мислите по този въпрос? Бих искал да чуя. Председателят, благодаря Петър за изказването, което поставя въпроси, но през септември ще отговорим. ЕНП, Павло Салва или кой? Дариош Шолосати е в моя списък, но не го виждам. Сега кой ще говори от името на НП? Благодаря, аз съм съгласен с това, което каза господин Симон. И до голяма степен това се вписва в чутото от председателя на ЕЦБ. Наистина ние искаме да създадем истински економически съюз. Средносрочно, а краткосрочно имаме три агенции, които наистина си вършат работата добре с това, което разполагат. Затова това тези агенции, които са тъй важни за економическото управление на еврозоната, трябва да имат достатъчно ресурси. Нека това стане ясно. E Много благодаря. Екаре, заповядайте. Благодаря ви. Това е първия доклад, по който работя като докладчик в сянка за ЕКАРЕ. Първо, благодаря за проявеното доверие. Със сигурност знаете, че изискването на ЕКАРЕ при бюджетите е да има ефективност. Защото не сме убедени, че един набъваш бюджет непременно води до по-добри резултати. И парламентът и Евросъюзът като цяло трябва да се съобразят с това. Бюджетът за 2016 година се надяваме да е първият, който на практика показва, че наистина Европейският съюз трябва да се намесва на високите нива а малкото да се урежда на местното ниво. С други думи, бюджета трябва да решава структурни проблеми и да се справи с загубената конкурентоспособност. Нека напомним на комисията, че през 2010 година те поставиха акцента върху добавената стойност на Европейския съюз. Това не бива да се забравя. Обедени сме, че бюджета трябва да следи и да отразява субсидиарността. ЕКР също така се позовават и на направените проучвания. Според нас трябва да се внимава, да не се стига до дублиране на усилията. И когато е възможно, предпочитанието трябва да се дава на националните органи. Административната тежест също така трябва да бъде намалена. Необходимо е да се работи в сътрудничество. Аз работя, например, с колегите от други комисии в ЕКАРЕ и с останалите докладчици всяка. Благодаря за либералите. Давам думата още веднъж благодаря, господин председателю. И преминавам на английски. Uh, first of all, I think е, the budget, from the budget... Първо, мисля, че този доклад е в добри ръце. Едва ли можехме да помислим за по-добър докладчик от Хосе Манюел. Така че тук нямаме проблем. А сега за агенциите и персонала. Ако си спомняте, преди една година говорихме за същото и е, мисля, че не греша, като казвам, че увеличихме техния бюджет и за 2015 година. Но проблемът при тях е, че те имат нужда от служители, добри служители. И може би трябва да се зададе въпроса колко добри служители са успели да привлекат. Така ще можем да предвидим необходимите суми за идващите години. От моя гледна точка, тук имаме един типичен политически проблем. Например, когато определяме приоритети, тези приоритети е, увеличават бюджета. Но ние искаме да има баланс. Ако трябва да бъдем интелектуално почтени, то нека си признаем, че увеличим ли на едно място, ще трябва да урежем разходите на друго място, защото знаете какво се случва при липсата на баланс в бюджета. Някои държави членки го знаят много добре. Благодаря. Greens, И за зелените Свен Гиголд. Is it already me? Okay. So... Аз ли съм вече? Аз мислех, че левицата е преди мен. Вие сте в списъка ми. Добре. След като този списък идва от секретарията, ние можем веднага да кажем, че той е безупречен. Уважаеми колеги, няколко конкретни въпроса. Ние наистина знаем, че всъщност при ИСА ние възлагаме все повече и повече задачи, а бюджетът е все по стеснен. При Айопа имаме същия проблем. Може би трябва и за трите агенции да проведем един разговор, да видим какво е общото. На второ място Сега, когато обсъждаме бюджета, е дошъл момента да говорим и за други проблеми. Нямам предвид Айопа, защото те все още нямат законодателни правомощия, но ето виждате какво се случва с ЕСМА. Парламентарния екип, воден от нашия председател, не беше прият особено радушно. И всъщност Ако надзорниците приемат определена позиция и след това ние решим да направим собствена проверка, те не се радват особено на това. Оказва се, меко казано, трудно тревогите да бъдат обсъдени. За това трябва да си зададем въпроса за реалното участие в законодателния процес, а на по-късен етап да помислим за попадане на дял от бюджета в резерв, тогава, когато не сме доволни от изпълнението. Нека кажа, че има проблеми и с качеството на статистиката. Ние получихме доклада по стратегиите, стратегията Европа 2020. Тя е ключова стратегия на Европейския съюз, но там все още има някои цифри за 2013 година. Оказва се, че някои от колонките са непопълнени. Какъв е смисъл е Евростат да ни подава статистика, когато нямаме данни по ключовите показатели? Може да е, видите, следователно тук има е, проблем с качеството, който трябва да се повдигне при Евростат. Обръщам се към комисията бюджета на ЕФРАК. Тук вие предвиждате значително увеличение, което ме очудва. Защото при АССБ ние знаем, че техният борт не е демократично избран. Всъщност, това е фундация, частна фундация, която извършва собствено набиране на служителите си. Защо там увеличението е толкова голямо и какво ще направи комисията, за да сме сигурни, че е зачетена демокрацията? И накрая, казаното от Петър Симон за необходимостта от повече правомощия по данъчните въпроси. Тук имаме програмата Фискалис за сътрудничество на данъчната администрация. Знаем, че има все повече трансгранични проверки и ми се струва, че може да се направи и повече. Не бива да се разчита само на синдикатите да разследват данъчните проблеми на Макдоналдс. Ясно е, че няма достатъчно средства. Но ние можем да помислим за пилотен проект, в който да има по-активно участие. След това не виждам защо се увеличава бюджета на една система, която не е демократично избрана. Благодаря, извинете. Аз наистина се съобразявах с списъка, не че исках да ви издигна в позиция или да ви дам някаква различна позиция. Благодаря. Мигел Урбан за гоем. От моя страна няма какъвто и да било проблем. Нашата група ви подкрепя в сътрудничеството по плана Юнкер. Наистина е важно да има инвестиции, за да избегнем от кризата. Но е много важно и как се изпълняват един такъв план. Кой обира плодовете от инвестициите. Разбира се, проблемът не е плана Юнкер и финансовите пазари, а концентрацията на средства в частни дружества. Имаме Хоризонт 2020 и ЦЕФ, програмата Космос, те бяха урязани като бюджети а ние искаме да изпълним своите цели, да имаме економика, която е социална и солидарна, която развива економиката в полза на обществото и имаме достатъчно добро развитие на публичните услуги. В това отношение – За нас е важно програмата като тази за младежката заетост да бъде укрепена и засилена. Също така трябва да има гаранции, че се създават работни места с достатъчно качество, за да може младежите, които сега са зад затворената врата, да се квалифицират. Има и още нещо. Защо Европа се превръща в крепост? Тази нова миграция, която виждаме, е причинена не само от бедността, тя е и заради военните конфликти, които до голяма степен се причиняват от външната политика на Европейския съюз. Хората имат право на обежище. Ние искаме социално-демократическите аспекти да бъдат важен елемент и да се използва адекватно Европейския социален фонд. Освен това, при селско-стопанската политика се заявява колко е важна и зелената политика, и борбата с измененията на климата – но отново средствата се концентрират в едрите индустриалци и животновъди. Важно е, освен това, да се помисли за собствените ресурси и доходите на глава от население в държавите членки. Същевременно времено има една изгубена възможност. Не се предлага никаква фискална хармонизация. Не се мобилизират и нови средства за източници, като например облагането с данък на финансовите сделки. За нас е важно да има политики, които са добри и на пазара на труда. Не бива все повече да се урязват услугите, трябва да се подобряват ресурсите, да се подобрява тяхното качество, както и условията на работа, не само да се реже от персонала и, и за ЕФТТ. Господин Вулф, вие ли? Благодаря, господин заместник председател. Благодаря госпожа Фернандес за коментарите. Много се радвам, че вие обмисляте намаляването на бюджета и особено разходите за Obviously from the rapporteur, Mr. Simons, Uh, considerations during the course of за SD, аз ще следя много внимателно процеса, защото има желание да се увеличат разходите за агенциите. Повечето европейци все още стягат коланите си. И освен това трябва да се отнасяме отговорно към обществените средства, с които се финансират тези процеси. Трябва да следим внимателно процесите. Господин Тимерманс каза, че трябва да осигурим добро управление на бюджета за проекти като тези. Това е да се каже, че тези агенции трябва да увеличат персонала си, и разходите си, може би не съответства на принципите на доброто управление. Трябва да има обаче да не забравяме за принципа на субсидиарност. В моята страна има орган, който може да поеме тези задачи и да няма дублиране. Можем да помислим това и да гарантираме бюджетът на Евро... да остане на, на нивото, на което е сега и да не се увеличава. Сега колегата Милетич съвсем накратко. Нашата комисия проявява интерес към трите агенции и бюджетът отнасящ се до тях, но не само от това. Интересувани доброто економическо управление и всичко, което е свързано с това. Добрата предпоставка за доброто е управление, доброто финансово управление – в рамките на доброто финансово управление ние се интересуваме от всички бюджетни редове, които са свързани с доброто финансово управление. Това е свързано с отчетността, счетоводството. Говорихме за Херкулес, Фискалис и други подобни. И разбира се, искаме да видим дали изпълнението на тези програми върви по план. И по отношение на навременните плащания, ние трябва да направим нещо за натрупаните е, неплатени разходи. Това води до проблеми е, на ликвидността в държавите членки. Това е проблем не само за регио, но и за други програми. Благодаря. Благодаря. Докладчикът не поиска думата, защото продължава да пише. Хозе Мануел, искате ли да кажете нещо? Искам да благодаря. Ще продължим работата, да не забравяме, че комисията представи проекта за бюджета сега е, и съвета ще излезе със свое четене. Разбира се, бюджет 1% от БНП, но това е много важен бюджет 55 милиарда. Независимо от разширението, сега сме 28 държави членки, независимо от новите агенции, независимо от новите дейности, Независимо от новите правомощия, бюджетът се запазва на ниво 1% от Б... БНД. Ние ще спазим компромисите и това означава да се спазва многогодишната финансова рамка. Ще спазваме ангажиментите. Разбира се, агенциите трябва да разполагат с ресурсите, за да вършат работата, която искат да вършат и която са поели ангажимент да свършат. Това също означава спазване на компромисите. Ще продължим да работим, както винаги, е с ЕКОН. Целта е да приемем максимално добрия бюджет с съществуващите ограничения. Това е програма, свързана с агенциите. Говорим за трите агенции. Е, говорим и за програмата Фискали, Свинс. Това са програми, е, които извършват е, изпълнението и управлението на средствата. Благодаря на колегите. Е, ще имаме мандат за тристранната среща, ще бъдат днесени изменения и ще работим за да се приеме бюджет, който да е нивото на очакванията на гражданите и на Комисията по економически въпроси. Благодаря. Следващата размяна мнения по този доклад ще бъде на 15-16 юли. Крайният срок за внасяне на изменения е 13 юли в 12 часа на обяд. Преди всички да тръгнат във вакансии, измененията ще се обсъдят на 3 септември. Ще гласуваме в ЕКОН на 3 септември така ще можем да изпратим своите изменения на бюджетната комисия, общия докладчик да ги отчете. Пленарната сесия ще бъде на 28 септември. Комисията не поиска думата и аз не можах да идентифицирам нейн представител. Искам да отбележа за протокола, че комисията не е проследила дискусията по бюджета, което е крайно необичайно. Okay, that's it for today and the meeting. Това е. Закривам заседанието. Ще се видим утре в 9 часа.